Добър ден на всички. Добре дошли на нашето застание. Трябва да започнем веднага, защото е много напрегнат дневния ни ред, натоварен. Имаме също високи гости, които сигурно имат и други задължения. Добре дошли на този обмен на мнения по препоръките на Европейския омбудсман за назначаването на нов генерален секретар в Европейската комисия. Добре зашли на колегата Гресле от Комисията по бюджетен контрол и колегата Павел Свобода от Комисията по правни въпроси. Този обмен е заедно с другите комисии, тъй като тези две комисии също имат правомощия по тази тема но сега от сърце е добре дошла на Емили Орайли, европейския омбудсман, която се освободи специално за да дойде при нас. Винаги се радваме, когато сте тук. Чисто логистично погледнато за този обмен на становища, превод на има с изключение на чешки, фински, естонски, литовски и португалски. Всички други езици са покрити. Сега, резултатите от заседанието на координаторите ще бъдат обявени по-късно, за да не отнемам от времето на колегите, тъй като това интересува само членовете на Комисията по петиции. Ще го направим след това. И така, Комисията по петиции е комисията в Европейския парламент, която отговаря за връзките с Европейския омбудсман и ние много се радваме, че това е така. Редовно при нас е омбудсмана, за да обсъдим работата, констатациите и контекста, в който работим всички. Днес ще говорим за препоръките след анкетната комисия, свързана с наскорошното назначение на нов генерален секретар в Европейската комисия. Тази препоръка излезе на 31 август тази година. Искам също да ви припомня, че Европейският парламент излезе с резолюция за политиката за почтеност в Европейската комисия, особено назначаването на генерален секретар на Европейската комисия на 18 април тази година. Комисията по петиции се занимава с тази тематика ежедневно, отговаряйки и на петиции. Гражданите се вълнуват от тази тема те са изпращали петиции по този въпрос към нас. В този контекст много се радвам, че сме домакини на този обмен в комисията ни и сега ще дам думата първо на Ингипор Гресле, която е председател. Тя е колега от комисията по бюджетен контрол. Тя ще направи няколко встъпителни думи. След това ще дам думата на Павел Свобода, колегата от Комисията по правни въпроси, първа Инги е Ингебор. Благодаря, Сесилия. Благодаря, че ме поканихте и организирахте това заседание. Искам да припомня какво поиска Европейския парламент след като обсъдихме тази процедура. Много се радвам, че заключенията ни са много сходни. Радвам се, че сме на едно мнение. На първо място искахме да се направи преглед на процедурата по назначение, за да има равни възможности, които да са гарантирани. Искахме също неутралност на функцията на генералния секретар, за да има прозрачност. Освен това, искахме да направим така, че всички решения да бъдат добре подготвени. Това са въпросите, по които работим в комисията КОНТ. Има една анкетна карта, която бе разпратена от нас Става дума за това с какво се занимава генералния директор. Генералния секретар, извинете. Нужно е една такова, една такава позиция да бъде обявена със съответно обява за работа, както правят другите институции. Често се организират трансфери без да излезе такава обява за свободно място. Има 34 такива прехвърляния на генерални директори, а само две обяви за свободни постове са публикувани. Това е важно за прозрачността и върховенството на закона. Важно е да имаме условия за заемането на тази длъжност. Die Praxis der Transfers im Wege der Versetzung mit Posten ohne Ausschreibung zu beenden мисля, че тази процедура трябва да спре, трябва да се обявяват освободените места с генерален секретар и съответно, когато излезе обява, да могат квалифицирани хора да се кандидатират и да се е, намери най-квалифицирания сред тях. А, колегата а, ще говори за освобождаването от отговорност, но благодаря ви, че първо ми дадахте думата. Сега давам думата на Павел Свобода. Мач, Сесилия. Благодаря, Сесилия. Няма превод на чешки. Аз петиция трябва да ви напиша една. Английският ви е безупречен. Не се и опитвайте с такива аргументи. А, е, винаги се опитвам. Няма как. Изчетох с голям интерес препоръката на Европейския омбудсман. Приветствам тази възможност да поговорим днес заедно с комисиите по петиции и по бюджет. Комисията, на която съм председател, отговаря за регламента за служителите. При предишните мандати работихме по последната реформа на този регламент, както и по други законодателни актове. Обикновено е, биваме известявани и проследяваме такива теми. Не искам да отнемам времето на заседанието, но има нещо, което трябва да бъде казано, а то е, че институциите трябва да положат по-големи усилия да прилагат регламента за служителите, що се отнася до назначаването на най-високите позиции, а пък и за всички позиции, за да може да има прозрачност и равни възможности. Благодаря. Thank you very much to both of the Благодаря на двамата колеги. Сега с удоволствие ще дам думата на Емили Орайли, нашият омбудсман, която ще представи нейните заключения и препоръки след като направих омбудсман своето проучване или анкета за назначението. След това ще дам думата на представителите на Европейската комисия, на координаторите или онези, които ги заместват, за да кажете какво мислите. Ако остане време, разбира се, може да има и възможност за изказвания от други колеги. Емили, заповядай. Благодаря, госпожо Викстром. Добър ден на всички. уважаема госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за тази покана, за да обсъдим въпросите, свързани с назначаването на новия генерален секретар на Европейската комисия. Европейците очакват и заслужават публична администрация в Европейския съюз, която да отговаря на най-високите стандарти и да служи за пример по принцип по принцип публичната администрация в Европейския съюз и по-специално в комисията отговаря на тези високи стандарти. Приветствам многото инициативи и подобряването на администрацията в Европейската комисия през последните години, много често след работа свършена от вашия парламент или мои анкетни действия. Също така за мен е удоволствие е, да дам, да, да, да да дам награда на много от инициативите на Европейската комисия за добра администрация. Казвайки всичко това, обаче трябва да кажа, че продължава да има проблеми и комисията е изключително важна като институция. Затова ролята на генералния секретар също, затова се обърна такова огромно внимание на онзи, който бе назначен по-рано тази година на тази длъжност и особено когато се изразиха тревоги за начина по който той бе назначен. Моята служба започна анкета след две оплаквания, направени от две парламентарни делегации в Европейския парламент. Но тъй като Комисията по бюджетен контрол вече разглеждаше този въпрос, изчаках резултата на вашата работа преди да започна собствената си дейност. Това ми даде възможност да направя пълен преглед и да видя, че парламентът е извършил изключително задълбочена работа и избегнах дублиране. След резолюцията от април започнах своята работа, като изпратих писмени въпроси на Европейската комисия. Един от въпросите бе за това дали комисията е излякла полуки от всичко това. Писменият доклад на Европейската комисия през юни не ми даде такива отговори. Моите служби тогава, в рамките на няколко седмици, направиха пълна инспекция на съответните документи на Европейската комисия 8000 страници бяха това. Беше много сложна инспекция и аз трябва да кажа, че благодаря на службите за изключителните логистични усилия, които положиха. Така или иначе, трябваше да окажем натиск върху комисията, за да сме сигурни, че можем да разгледаме всички е, релевантни документи. Получихме след това е, достъп до документите и стана ясно, че много малко от тях са направени или изготвени преди назначаването. Голяма част от документите са направени след това, за да се отговори на въпроси на парламента. Имайки преди всичко това, постигнахме до следващите заключения на 31 август. На първо място, през януари тази година господин Селмайер е участвал в една процедура, която е създала празен пост за местни генерален секретар, независимо, че след това той ще кандидатства за същия този пост. Когато е създаден на този пост, той е участвал в одобрението на обявата за длъжностното място, независимо от това, че след това ще кандидатства за това. Трябвало е да се извини а, в кабинета на председателя и да из... не участва в тези две процедури. Тази а, е, идея или е, това, че не се а, е, от, от, дръпнал, създава конфликт на интереси. След като е кандидатствал за поста за заместник генерален секретар, след това е казал, че не може да участва в консултивния комитет по назначения, което по-късно тази комисия трябва да направи оценка на двамата, които се явяват за този пост. Изискванията обаче са е, да се на, на това място някой друг да бъде сложен от по-старшите ръководители. Това не е било направено и затова комитет е имал по-малко служители, които са участвали в процес, отколкото е трябвало. След това процедурата, която води до предлагането е, на е, нов такъв секретар, започва нощната по обяд, а, като инструкциите са били господин Селмар да бъде предложен този пост. Процедурата за назначаването на заместник генерален секретар е приключила по-късно обаче същия ден. Това показва, че заместник процедурата за значение на заместник генерален секретар не е служила за съответната цел, а целта е да се запълни това празно място, а е служила единствено и само за това господин Селмайер да бъде свободен, за да може на следващия ден да бъде назначен за генерален секретар. Европейската комисия като назначаващ орган следователно не е използвала правомощията, които са и предоставени коректно. На четвърто място, като не е нотифицирал на, наближаващото пенсиониране на господин Италианер на съответно достатъчно ранно а, време е създадена изкуствена спешност за неговото назначаване. Той а, е казал няколко месеца по-рано, че ще се пенсионира и тогава е можело да започне нормална процедура по подбор. Едно друго безпокойство е начина по който а, службата а, на говорителите на комисията е реагирала пред медиите. Трябва да кажа, че на много места са отговаряли уклончиво или отбранително. Това е доста е, разбираемо, имайки предвид какви са били събитията преди назначаването. Трудно е да се отговорят да се отговори честно на много от въпросите, които са били зададени. Обаче е много важно честно да се отговаря и да се каже, когато човек не знае, че нещо се е случило, особено когато има такива предизвикателства пред демокрацията и правата на медиите а, да искат отговорност от администрацията. Следвайки моето разследване, аз мятам, че Европейската комисия трябва да създаде специална процедура за назначение на генерален секретар, която да е различна от назначенията на други старши служители. Тя трябва да включва публикуването на обява за освободено място, както и е, своевременно да може това назначение да влезе в плана за работа на колежа от комисарите. Консултивният комитет по назначенията трябва да се разшири и трябва да включва хора от извън комисията при бъдещи назначавания на генерален секретар. Съгласен съм с тровището на комисията, че е важно да се направи така, че решенията на високо ниво, прияти от Европейската комисия, да не бъдат обект на преговори между държавите членки и или политически партии. И също така приветствах предложението на комисаря Отингер да се организира междуинституционална кръгла маса по този въпрос. Това бе направено на 25 септември тази година. Очаквам да видя какво ще се случи след тази кръгла маса. Дискусиите на институционално ниво обаче не би трябвало да пречат на Европейската комисия да последват конкретната ми препоръка, свързана с назначаването на собствения им генерален секретар в бъдеще. Очаквам формален отговор на анкетата, която предоставих на комисията преди 4 декември. И преди да приключа, искам да посоча отново, че оценката кариерата на господин Селмар като човек не е била част от това, което аз съм вършил. Доколкото разбирам, той е компетентен, ангажиран служител на Европейския съюз, той е спечелил и запазил доверието на председателя Юнкер, който играе изключително важна роля в тези сложни времена. Европейската комисия до момента се опитва да казва, че чисто правно погледнато е съвсем коректно това назначение, докато нашите заключения са точно като тези на парламента. Те са, че прекалено еластично е погледнато към закона и той е разтеглен до оптимална степен. Но нещата не са свързани само с правни въпроси, защото това назначение доведе до отрицателно възприятие за това как се вземат важни решения в Европейския съюз и наистина това е много жалко. В един свят, където демократичните норми и стандарти се уронват, европейските граждани и много хора по света гледат към Европейския съюз с надежда той да ги защити и затова трябва да се избягват действия, които уронват престижа на Европейския съюз. Благодаря ви за вниманието, защото това е важен въпрос за добрата администрация. Thank you, Mrs. Благодаря ви, госпожо Орайли. Good work and, and also give, uh, send our best regards to. Благодаря ви за отличната работа. Поздравления и на вашия екип, които положиха много труд, за да съберат цялата тази информация. Знам, че това е сериозна работа. Дам думата на госпожа Сюзен Пандър от Европейската комисия за коментар. Um, Благодаря ви, госпожа Викстрем. Както споменаха преждеговорившите оратори, на комисията беше дадена възможност да отговори на въпроси за назначаването на генералния секретар – в подробности нееднократно. Тя е дала писмени отговори на въпросници от Комисията по бюджетен контрол през март и април тази година, както и е отговорила на резолюцията на Европейския парламент през април и на писмените въпроси на омбудсмана през юни. Що се отнася до подробностите, всичките е, данни, е, включени в отговорите на комисията, са е, били публично достъпни и по-рано. В пленарна зала на два пъти задавани отговори от страна на комисията по тези въпроси, както и през март на заседание на комисията по бюджетни въпроси. Комисията е отговорила пълно и подробно на всички зададени въпроси. Както спомена госпожа Орайли, комисарят Йотингер действително е организирал междуинституционна кръгла маса за процедурите за назначаване на висшестоящи служители. На 25 септември се проведе тази среща и включваше участници от висшето ръководство, както и от политическото равнище. Целта беше да се вземат предвид изискванията и очакванията, що се отнася до назначаването на стоящи служители и да се види по какъв начин биха могли да бъдат подобрени практиките в тази област, за да може е, гражданите да имат по-добре мнение за институциите. Комисията подкрепя от, открита, ефикасна и независима европейска администрация. Всяка институция трябва да има административна автономност, що се отнася до нейната организация. А по въпроса за управлението на служителите, всички институции са длъжни да изпълняват регламента за служителите. Нещо, което спомена и господин Свобода. По време на кръглата маса, представителите на институциите поделиха своето съгласие, че регламента за служителите и натрупания до друг процедурен опит дават достатъчно добра основа за подбор на служители в интерес на, слу... на службата, така че да се използват техните умения възможно най-добре. На кръглата маса беше потвърдено също, че процедурите, които се използват в различните институции за подбор и назначаване на висшестоящи служители, са различни в някои свои измерения, но като цяло целите им са едни и същи, а именно – да назначават и повишават талантливи личности въз основа на техните умения. Комисията подхожда много сериозно, що се отнесе до назначаването на висшестоящите служители и го прави винаги съгласно регламента за служителите и натрупания процедурен опит. Съгласна съм с госпожа Орайли. Добре си сътрудничихме с е, службата на омбудсмана по време на разследването. Дадохме пълен достъп до всички документи, е, които бяха много наброй. Комисарят Йотингер каза през септември в своето изказване, че доклада с препоръки не оспорва нито правомерността, на процедурата, нито подбора на кандидата. По-настоящем работим по изготвянето на своя доклад в отговор на препоръките на омбудсмана и той ще бъде изпратен в рамките на зададения официален срок. Благодаря ви много, госпожа Пантера. сега координаторите на Комисията по бюджетен контрол. Господин Сервама, НП. Благодаря ви, госпожо председател, е, госпожо Омбудсман, госпожо Райли. Добре дошла тук. Много ви благодарим за подробния доклад и за направеното изявление. Европейският парламент стигна до подобни изводи и прие резолюция в подобен смисъл още в началото на годината. Така че се радвам, че и вие сте на същото мнение по отношение на основните елементи, които обсъждаме. Що се отнася до следващите стъпки на процеса, необходимо е да имаме повече информация от комисията. Какво по-конкретно можем да очакваме да се случи и кога? Господин Селмайер, разбира се, не следва да участва в този процес на последващи действия. Очакваме обаче целият легион комисари да реагира и участва много активно. Необходими са ясни, силни насоки за назначаването на висшестоящи служители в Европейския съюз във всички институции и агенции. Благодаря ти много, Петри. Благодаря ти и че беше кратък, тъй като забравих да ви кажа. Имате по максимум минута и половина за изказване. И така, госпожо Ле... Яла Сендер, заповядайте. Sí, Много благодаря, госпожо председател. Добре дошла е, на госпожа Райли ще се изкажа и бързам, защото имам логистичен проблем, но първо искам да ви благодаря за усилията, които положихме по изготвянето на този доклад и два въпроса имам. Първо, как се сравняват заключенията от нашата резолюция които бяха по-ранни спрямо резолюцията а, и вашия доклад. Искам да, а, да разбера каква е добавената стойност, за да можем да работим паралелно, но все пак да има някаква добавена стойност и каква е разликата между резолюцията на Европейския парламент и вашите заключения. И на второ място, малко ме шокира факта, че вие се концентрирате изключително върху назначаването на генералния секретар секретариат, секретариат, Вярно е, че това се появи в брюкселската преса и в някои европейски медии, но това, което ме шокира е, защото това предизвика част от реакцията. Факта, че назначаването на генералния секретар тогава открихме, че няма предварителни правила, но това, което ме шокира, че с назначаването на генералния секретаря беше назначен и премахнат от, премахнати от назначаване списък от генерални директори, това бяха е, много големи движения, които предизвикаха съответно реакция от назначаването на генералния секретариат. Също открихме при назначаването и премахването от постове на генерални секретариати. Също има много работа, която можем да свършим. И в този смисъл е, липсваше малко по-изтънчено отношение, е, така да се каже. Благодаря ви ви много. Thank you, Ayala. Now... Благодаря много. От ЕКР не виждам никого. От Конт, обаче от Обединената левица ще се изкаже господин Де Йонг. Господин Стастук ли? Е? Господин Таран, Добре. Добре. Господин Таран, заповядайте. Благодаря ви, госпожо председател. Както казах в Комисията по бюджетен контрол, когато обсъждахме тази тема, Фридрих Велики е казал, ако имаш възможност да завладеш територия, направи го бързо, а оттам нататък юристите и историците ще е, намерят е, обосновката защо си бил прав да го направиш. Еми точно това виждаме тук. Първо се прави, всеки прави какво, каквото иска и след това се е, е ангажират експерти да обяснят защо това е било правилно. Ще трябва обаче да си научим урока, защото ако не го направим, няма какво да се изненадваме, ако гражданите на Европа все по-малко ни харесват. В заключение, госпожо председател, ако аз стана някой ден комисара, това е демокрация, така че теоретично съществува такава възможност, ще гарантирам на господин Селмар неговата кариера да е, приключи така, както тази на неговия предшественик. Господин Де Йонг, много се радвам да ви видя. От отдавна не сме се виждали. Благодаря ви, госпожо председател. Искам да поздравя Европейския обудсман и нейния екип за положения труд. Е, много се радвам, че заключенията ви до голяма степен съвпадат с заключенията на Европейския парламент. Господин Зелмайер беше в Европейския парламент за първи път вчера. Той повтори две от своите заявления. Заявила е, че би искал да е, бъде изслушан и той от Европейския омбудсман. Обвинява ви, че не сте го поканила на разговор, така че е, би било добре да дадете отговор. На второ място комисаря Йотингер веднъж заяви, че независимо от това как се организират нещата, най-важният критерий за генералния секретар е, е в него да има доверие председателя на комисията – Тоест, както и да се организират нещата, трябва да има доверието на председателя на комисията. Какви са вашите позиции по тази тема? Защото трябва да си изясним нещата. Ако искаме в междуинституционен план да получим конкретни отговори, те трябва да се дадат, може би дори при закрити врата, но много важно е да се направят изявленията е, открито пред всички граждани. Затова се радвам, че всички сте тук за да дадете отговор. Виржини е, Росиер, е, Комисията по правни въпроси. Благодаря ти, Сесилия. Благодаря и на вас, госпожо омбудсман, за положения труд по тази важна тема. Много е, се привлякла много внимание през 2018 година, по която все още не са взети и крайни, направени крайните заключения. И така, е, мисля, че трябва да приветстваме вашето настояване да се преразгледа процедурата за назначаване на генерален секретар на комисията. Много е важен тази, важна тази тема, защото се видя как процедурата се изкриви, за да бъде назначен господин Селмайер. Също времено, ако искаме неутралност в подбора на ръководители на различните генерални дирекции на комисията и на работата на комисията, тогава до каква степен е допустимо да има политическа намеса в този подбор? Този модел, който видяхме да действа, до тук е водил само до политически назначения. Това значително уврежда реномето на Европейската комисия. И е, искрено съчувствам на представителката на комисията, която е длъжна да дойде тук и да защитава своята институция и да ни обяснява, че има неутралност. Не трябва да е, забравяме, че комисията е пазител на договорите. Това е най-висшата и функция да помислим какво, е, е, как виждат нещата гражданите. Очертахте четири административни нарушения в процедурата. Също Същевременно комисията заявява, че правомерността е на лице. Настоявате, че добрата администрация е сред основните права на гражданите. Какво ли би е, решил Европейския съд, ако бъде сезиран? Благодаря, Хейди Хайтел, от името на групата на Зелените. Благодаря ви много. Искам да благодаря на омбудсмана за отличната работа, която помага на институциите да се доближат до гражданите. Може би един от уроците, които трябва да си извлечем, една от пулките, е, че ни е необходимо да създадем възможно най-прозрачни практики за високопоставени назначения. За мен е доста проблемен факта, че в регламента за служителите, който, както спомена господин Свобода, попада в компетенциите на е, Комисията по правни въпроси, съществува член 29.2, който е, дава възможност за, гол... Е, за изключения – при прилагането на задължението за конкурс. Опасявам се, че генералните секретари, включително и тук в парламента, и може би и директорите на генерални дирекции се назначават с въздействие и на политически съображения, но по всички останали въпроси трябва да има пълна прозрачност. По-настоящем, например, в Европейския парламент има 9 номинации е, за 9 поста, директорски поста, по които се обсъждат е, кандидатурите. И трябва да ви кажа, че не вярвам в прозрачността на процеса. Не вярвам, че няма да има въздействие на политически съображения. Как можем да избегнем това влияние? Отличен въпрос, казва госпожа Викстрам. А сега а, идва ред на Комисията по петиции. Петър Яр от името най-напред ще вземе думата. Благодаря много на омбудсмана за представения доклад. Как вървят нещата? Добре ли вървят? Не. Искаме ли да ги подобрим? Да. Затова благодарим на Боцмана за доклада, в който се опитва да изложи обективни е, аргументи по отношение на процедурите. Въпросът ми е по-скоро насочен към колегите. И то е какво можем да направим, за да се погрижим подобни неща да не се случват от тук нататък. Защото мисля, че по един или друг начин всички ние имаме някаква отговорност. Защо? Ами, защото поне в очите на гражданите а, така изглежда, защото а, те не разграничават между комисия, съвет, парламент. Но може да има и нещо добро в цялата тази история. Защото да, може да си вземем от нея повод да подобрим стандартите за прозрачност при процедурите за назначение в Брюксел. За това се надявам че ще си извлечем необходимите полуки. Благодаря ти, Петър Беатрис Берсера. Благодаря, госпожо председател. И аз искам да се присъединя към благодарностите за госпожа Орайли, за отнешната работа и за сътрудничеството с Европейския парламент и по-конкретно с нашата комисия. Относно е, по-голямата прозрачност при назначаването и в, е, в случая на господин Селмайер, това е много пред... Е, типичен случай. Трябва да знаем как да работим работим така, че да останем близки до гражданите и да не се оказваме в ръцете на евроскептиците. И вашия призив да се направи нова процедура за назначаване, това е много важно. Ако комисията не вземе някакви мерки, то тогава става много лесно за популистите, които търсят именно този вид пропасти и пукнатини от е, ако Съюза функционира е, на принципа на непотизма и шурубаджинащината, то тогава не поддържаме необходимите стандарти в Съюза и е, не ще загубим доверие в... Обществото ще загуби доверие. Ето защо би било логично комисията да признае, че са направили грешка, да направи това колкото се може по-бързо и вместо да отговаря оклончиво или да се защитава, да действат и да направят нещо, да въведат прозрачен, чист процес, който да не оставя място за съмнение, да има минимални гаранции, защото това е свързано с вярата в институциите. И аз имам въпрос, госпожа Орайли, как смятате, че най-добре можем да решим този проблем без да даваме повече шансове за маневри на Евросъюз? евроскептиците. Later, uh, on... Също много интересен въпрос от зелените. Госпожа Алкен, много благодаря за вашата работа. Доколкото знам, е, е, е, ако беше, например, личен асистент, това би било много по-трудна ситуация. Това, което вие казахте. 23 е, години бях в датския парламент и много е, често персонала се назначава по политическа линия. И е, тук един вид е, това се взема за даденост, че еди кой си пост, че това се назначение по политическа линия. И а, не знам дали тази култура би могла да се промени, а, защото за мен беше изненада, и е, виждам, е, че и някои британци споделят това. Но в цялата система е така, особено е, лош е случая с Селмайер, защото тук е и комисията намесена, но как може това е, да стане прозрачен процес, защото да се знае, че тези хора са служители на гражданите, на институциите, защото един от е, най-сериозните проблеми, пред които сме изправени в е, доброто управление на администрацията, е да няма конфликт на интереси. Това е ключово. Е, имахме огромен скандал в Дания с пране на пари и, и, и там властите бяха толкова сериозно замесени в банковите дела – и изглежда, че те не разбират. Но моля ви, е, пред нас предстои много работа. Благодаря е, Маргарет от ГУЕ, госпожа Валина. Благодаря, госпожо председател. Първо искам да благодаря за прозрачността и работата на а, госпожа омбудсмана и на нейния екип. И на второ място, мисля, че този случай показва, че Европейския съюз преминава през период на липса на доверие и надежност и, е, и не можем да злоупотребяваме с доверието и подкрепата от страна на гражданите. Има доста причини за това. И е, на случая е, с назначаване на е, секретарията и а и в случая на Дорао Барозо и а, липсата на прозрачност, в, според мен тази криза се задълбочава, става все по-тежка и а, не знам докъде ще стигнем и какви ще са решенията, за да увеличим прозрачността при назначаването и а, подобряване поведението на комисията. Също може би трябва да се увеличи контрола при назначаването, а, за да може да има съответно един процес за контрол, който да преминава и през парламента. И повтарям, още веднъж много ви благодаря за вашата работа. И нека да продължим да, нека, нека продължите да получавате необходимите средства, за да си вършите работата. Благодаря ви. Благодаря, Анджо. Госпожа Еви. Благодаря, госпожо председател. Искам и аз да благодаря на омбудсмана за отличната работа, за усилената работа, която извършва, особено що се отнася до този случай. Аз споделям безпокойствата, които бяха изразени от колегите. Ние сме изправени пред много, много проблеми в Европа. Случаите, които бяха анализирани от омбудсмана, цитирани от колегата Валина, с Барозо, Драги, който е управител на групата, който е част от групата 30, Номинирането на Селма е друг такъв случай. Омбудсмана ясно го каза. Има много случаи на лошо администриране и конфликт на интереси. Е, изкуствено създаване, чувство за спешно, за да може бърже Селмар да бъде назначен на този пост. Това всъщност е една манипулация на законодателството, което управлява назначаването на висши ръководители. Това разрушава наистина много репутацията на Европейския съюз. Трябва да ни накара да се замислим и да се намесим много по-смело. Парламента, пък и Европейската комисия. Съжалявам, но това, което чух от Европейската комисия е просто изключително разочароващо и общо. Колегата Бесера го каза и преди мен. Мога да повторя само въпросите, направени от колегите. Според омбудсмана, какви са конкретните действия, които трябва да се изпълнят, за да се гарантират по-високи стандарти на почтенност за онези, които в тези институции извършват публична работа? Благодаря на всички ви. Благодаря, че се включихте в този дебат. Виждам, че има депутати, които не бяха в моя списък. А, ако някой наистина желая да се изкаже, давам ви по минута. Но моля не повтаряйте това, което вече е казано. Опитайте се да кажете нещо ново, господин Пирински. Благодаря. Въпросът ми е към госпожа Орайли. Вие казахте, че сте направили една препоръка. Това е е, нуждата от спешна процедура за назначаването на генералния секретариат. Не смятате ли, че има възможности да се направят и други препоръки, например, те да обръщат внимание на общественото мнение, че, е, тях, е, че те спазват закона и може би с, а, да се постави въпросителен дали правилно са били разбрани, дали успяват добре да се изразят и другото нещо е да се замислят дали дали са били достатъчно съобразителни и чувствителни към това, което правят. Развитията до момента са следните. Комисията поддържа всичко в отличен ред. Господин Салафранка, вие за първ път участвате много благодаря. Трябва да различим три, три етапа. Първо, политическата отговорност, което е включено в резолюцията, прията от Европейския парламент и нормално е комисията да отговаря пред нашата институция. От друга страна, доклада от омбудсмана – че комисията трябва да има специфична процедура за назначаването на генералния секретариат. Това заключение е добре дошло. И на трето място плана за отговорност. Е, след становището на правната служба парламента заяви, че е, независимо, че това назначение може да бъде по-добре, не може да бъде поставено под въпрос по отправна гледна точка. И мисля, че урокът тук, който можем да научим, е ясен трябва по-внимателно да се е, подхожда в бъдеще, когато се назначават е, хора на висши постове. И преди да се хвърлим а, в а, разрешаването на световните проблеми, първо трябва да се огледаме какво се случва в къщи и да напомня, че съвсем скоро, миналата и по-миналата година, парламента прие някои наредности, позволи някои наредности при назначенията. Статута, правилника предвижда действително някои правила, но има изключения, както се случи в, в случая на комисията. И трите назначения бяха на базата на една и съща процедура и за това мисля, че а, трябва да бъдем по-осторожни в бъдеще това да се организира по по-добър начин. Много ви благодаря. Благодаря. Моят коментар е. ситуацията в Европа е достатъчно сложна и на всичкото отгоре ние осложняваме още повече нещата и ние като политически институции а, сме възприемани по противоречив начин. Сега а, давам а, думата на Гресле за няколко заключителни думи. Първо, това, което каза комисията, а, искам Искам да кажа, че ситуацията беше много специфична. Европейската комисия, която избира, когато избира своя персонал, има право на собствена процедура. Не се публикува е, позицията и тази процедура в правилника се смята за изключителен е, случай и се може да се прилага само в изключителни случаи. Ако комисията прави това толкова често и ни казва, че а, може да се използва, да, но само в изключителни случаи. Та всичко тези елементи трябва да се разрешат вътре в комисията и отговора от комисията не мисля, че това служи за актуализиране на ситуацията, този проблем трябва да бъде атакуван и да се направи нещо и да не се преструвате, че и другите правят така, защото това не е вярно. Много ви благодаря. Павел, имате думата. Първо искам да благодаря на госпожа Орайли за нейната реч. Това, което за мен е повече от ясно, е, че правилника за назначаване на служители има ясни правила, но това, което липсва е кохерентна рамка за хармонизиране между европейските институции, което би довело до допълнително прилагане на правилника за назначаване на висши служители. Това е желанието на парламента в резолюцията от април 2018 година. Като институция ние трябва да имаме мандат и а, да съдължим органите, отговорни за назначаването на парламента, да работят по хармонизирано прилагане при, наз... при назначенията на тези постове. Благодаря. Маш. Много ви благодаря това, което ни е трябва е всеобхватна визия за това и правилника се взема на сериозно. Трябва два пъти да помислим. И има правилник, но къде е здравия разум в този правилник? Затова нека се надяваме, че здравия разум ще бъде водещ дори в комисията. И а, ако се вземе на сериозно този правилник, това никога няма да се случи. Много ви благодаря за тази полезна дискусия. Благодаря на Европейския омбудсман. И давам думата на а, Емили, за да отговорите на това, което беше казано. Много ви благодаря. Благодаря за тези въпроси. Благодаря на комисията за сътрудничеството, за това, че работиха толкова много по инспекциите през лятото. И това не е разследване на уменията на господин Селмайер и на правомощията на господин Селмайер. Само съда може направя да се занимае с това Просто ставаше въпрос за разтягане на а, европейското, европейското право. на базата на нашите. относно въпроса за това, че нашите препоръки са в синхрон с тези на парламента, дадох, ние следвахме а, хронологията на събитията, всичко беше базирано на факти и на базата на това направихме нашите заключения. Господин а, Салмайер вчера направи коментар. А, вие зададохте един такъв въпрос. А, неговият коментар, че той не, се, не, не е бил изслушан от мен. Моят отговор е, че аз разследвам комисията, не конкретно господин Салмайер. Е, той е с висок профил, на високо ниво. И но не мисля, че справедливия процес по някакъв начин е по въпрос. Парламентът е изправил, е изпрати около 700 въпроса към комисията и а, господин Селмайер предостави някои отговори, които ни изпрати и на нас и разбира се, той може да каже това. Господин Дионг, съгласна съм с вас. Не може а, назначаването на висши постове да е някакъв вид алгоритъм. А, трябва да има някаква симпатия а, на това ниво. А, Това е, може би, по-скоро обаче за шефовете на кабинети и във въпросите, които аз зададох към комисията, преди да започнем да инспектираме документите, опитахме се да разберем как, е, как те разграничават политическата роля шеф на кабинета и другата роля, която е на генералния секретар. Е, и отговорите бяха задоволители. Да, действително трябва да има някакво е, някак, да отговаря по някакъв начин на изискванията за поста. И аз смятам също, че този пост конкретно Генерален секретариат и известно време не беше запълнен. Относно въпроса за моите препоръки, да, направих конкретни препоръки за поста на генералния секретар и чух и от други въпроси. Е, имаше за това как това може да бъде по-широко приложено и когато започнах да, да работя по разследването и назначаването на генералния секретариат, успях да говоря с членове на персонала и въпреки, че това беше конкретно назначение, мисля, че това ще осветли като цяло този процес и за в бъдеще. Повечето от вас са обсъждали това. Няма да давам а, инструкции какво точно да се направи, но просто се надявам, че моето разследване ще помогне за създаване на повече информираност. Въпроса за, на господин Пирински за препоръките, за това, че комисията трябва да вземе предвид общественото мнение. Аз мисля, че това се подразбираше. Въпросите, които зададох на комисията, бяха в следната логика. В началото исках след след първоначалната реакция от назначаването на господин Селмайер, исках да, да дам на комисията време да размисли. Затова поставих отворени въпроси да им дам поле за действие и те да могат да кажат съответно, ето да, ние направихме това, това, не те се възползваха, което е много жалко. И имаше коментар за Евробарометър, е, който беше публикуван долу-горе при, около назначението за доверието в институциите. И това е използвано като аргумент аз чета много британската преса и разбира се, че такъв случай се появява много, в, много сериозно, е отразен в медиите. А, като омбудсман аз правя няколко, някога разследвания, разследвания, които се появяват в медиите. Но институциите трябва да се вгледат в себе си и да проучат собствения си начин на действие. Мисля, че в комисията с, с усещане, че понякога те имат много, към тях има много високи изисквания, но мисля, че това се отнася за всички институции, че всички институции трябва да бъдат пример Знам, че имаше и конкретни въпроси за това какво предстои, какво ще се случи, но аз се а, а, въздържам, не искам да давам точни а, рецепти. Ако има отправено към мен оплакване, то аз ще се радвам да поработя за това. Благодаря. Благодаря, благодаря, че сте съгласна винаги да идвате да говорите с нас, да ни давате своите препоръки, да участвате в диалог с колеги от три комисии от тази институция. Благодаря ви много. Сега искам да благодаря на съпредседателите Павел Ингеборг, както и на всички вас. Благодаря ви и за две минути ще прекъсна заседанието, за да може да продължим с нормалното си заседание.